връзката. Беше изпробвана връзката и на госпожа Михелс, така че можем да започнем заседанието. Скъпи колеги, сърдечно ви приветствам с добре дошли на днешното ни заседание. Още в самото начало ви питам дали има възражения по дневния ред. Ако няма, можем да приемем проекта на дневен ред в настоящия му вариант. Някой иска ли да се изкаже по проекта на дневен ред? За момента не, доколкото виждам. Проектът на дневен ред се приема. Пристъпваме към точка трета. Приемане на протоколи от минали заседания. Проекто протоколите от заседанията ни от 13 юли 2020, 31 август и 1 септември 2020 и 21 и 22 септември 2020 са в папките с материалите за днешното заседание. Има ли бележки по тези протоколи? Доколкото виждам не, предлагам, както обикновено, протоколите да се считат за приети в случай, че не бъдат повдигнати възражения до края на днешното заседание. Преминаваме към точка четвърта – съобщения на председателя. Няколко думи за езиковия режим. Днес разполагаме с устен превод с следните езици – немски, френски, английски, италиански, испански, полски, български, унгарски и румънски. Устните преводачи разчитат на качеството на звука и картината, в случай, че участвате дистанционно. Поради това е изключително важно да спазвате изпратените ви насоки за установяването на връзка от разстояние, както и за изказвания от разстояние. Имайте предвид, че ако се свързвате по телефоните си или ако няма картина, няма да бъдете преведени устно. Моля да използвате родния си език, ако с него е осигурен устен превод. Освен това, най-настойчиво ви съветваме колкото да говорите колкото се може по-бавно и ясно. Използвайте бележките си като основа и говорете с естествено темпо, което да е и преводимо от преводачите. Устните преводачи на Генерална дирекция Линк предварително ви благодарят за съдействието. Излъчване на живо по интернет. Напомням ви, че днешното заседание се излъчва на живо по интернет. Преминаваме към следващата точка. Решенията на координаторите от 1 октомври 2020, които ви бяха изпратени по имейла на 2 октомври, ще се считат за официално приети, ако в рамките на определения срок до 6 октомври не са били повдигнати възражения. Една тъжна или може би добра новина в зависимост от гледната точка – Двама дългогодишни служители на секретарията на Комисията по култура, за съжаление, предстои да напуснат секретарията. Става дума за Сузана Видрова и Лука Матиоти. След почти 7 години в Комисията по култура Сузана по принципа на политиката на мобилност на Европейския парламент трябва да смени длъжността си. В бъдеще тя ще работи в Комисията по регионално развитие. В секретарята на нашата комисия Сузана през изминалите години изпълняваше много и важни задачи изпълняваше функциите на асистент, подготвяше документите за заседанията на координаторите, отговаряше за бюлетина на комисията ни, както и за организирането на пътувания на наши делегации Участвала и в някои пътувания, като например пътуването до столицата на културата Пилсен. Благодаря и за добрата и работа през изминалите години. Пожелавам и успех в Комисията по регионално развитие. Да се надяваме, че работата там ще и доставя също такова удоволствие, както и работата тук, въпреки че се съмнявам. Най-приятно се работи при нас. Лука пък започва работа в комисията, където ще работи в един съвсем нов за него ресор – рибарството. Аквакултурите, поне в думичката, съдържат думата култура, но нашата работа е доста по-различна. Мнозина от нас през изминалите години работиха много интензивно и много ползотворно заедно с Лука, който отговаряше за много важни наши досиета, като първия законодателен акт за Корпуса за солидарност или за творческа Европа. Отговаряше също така и за годишната бюджетна процедура. Това са само някои от функциите му. Организираше също така много ангажирано пътувания на наши делегации, участва и в някои от тях, като например пътуванията до, Ром или, до Рим или Матера. Благодаря му за чудесната работа. Много ще ни липсва. Пожелаваме и на двамата ни колеги всичко най-хубаво. Пожелаваме и много успехи Надяваме се, че ще бъдат приобщени към добри екипи. Да се надяваме също така, че ще си спомнят и с добро за нашата комисия. Надяваме се също така в рамките на парламентарната си дейност да се срещаме и в бъдеще с тях. Още веднъж всичко най-хубаво. Сега предстои да разгледаме проекто доклад, но преди да пристъпим към разискванията по проекто доклада, Нека ви обърна внимание на две неща. Нека първо още от сега проверим дали има кворум за предстоящите по-нататък гласувания. Моля всички присъстващи в залата да вдигнат ръка, на всички от тези, които са свързани с нас дистанционно, да натиснат бутона Raise Hand, вдигни ръка. Ja, sehr schön. Ich... Чудесно. Доколкото разбирам, имаме кворум. Благодаря. Искам да ви обърна внимание и на още нещо. Днес вече се упражняваме един вид за утре. Нямаме толкова малко време днес за отделните точки както утре, но ще трябва да си спазвате времето за изказване, както днес, така и утре. Това въжи с особена сила за утре. Тук у дома нямам чукче, но имам звънче. И ако чуете този звън, моля полека-лека, но бързичко да се ориентирате към приключване. Сега пристъпваме към обсъждането на проекто доклад, доклад по собствена инициатива на тема политиката в областта на дигиталното образование. На 30 септември комисията публикува новия пакет за сферата на образованието, основаващ се на две съобщения. Едното е за Европейското пространство за образование, а другото за преработения план за действие за дигиталното образование. Докладът по собствена инициатива, който ще обсъждаме днес, е посветен на дигиталното образование. Радвам се, че господин Негреско рано започна работа по текста. Вероятно така е оказал въздействие и върху пакета за образованието на комисията. Днес предстои господин Негреско да ни представи проект от доклада си. Преди да му дам думата, ви напомням, че крайният срок за внасяне на изменения по доклада е 12 ноември, 16 часа. Господин Негреско, имате думата за около 5 минути. Уважаема госпожо председател, благодаря ви. Наистина се радвам накратко да ви представя доклада по собствена инициатива за определянето на политиката за дигитално образование. Както съвсем правилно казахте, започнах отрано работа. Много се радвам, че в процес активно се включиха колеги и много заинтересовани страни. Така успяхме да изготвим документ с позицията си, който оказа въздействие върху немалко документи, публикувани наскоро от Европейската комисия. Поставям акцента в текста върху достъпна за всички образователна система, в рамките на която едновременно с това трябва да се застъпи качественото образование. Качественото образование е нещо, за което до голяма степен отговарят държавите членки, но за качествено образование работи и Европейската комисия. Ясно е, че всякакви действия в посока към качествено образование трябва да започнат по места. С други думи, трябва да признаем, че много европейци са лишени от основни познания, от основна цифрова грамотност. Има освен това разлики в рамките на отделни държави членки, както и между отделни държави. Социално-економическият статус доходът, липсата на или наличността на заетост оказват въздействие върху достъпа до цифрово образование и съответно са свързани с липсата на такова. Това трябва да е отправната точка за по-нататъчните ни действия. Трябва да направим така, че цифровото образование вече да не е привилегия. Всички трябва да имат достъп до него. Следва да се подобри за целта достъпът до цифрова инфраструктура, ще трябва тя да бъде висококачествена. Следва да се използват по-добри методи в сферата на образованието. Всички трябва да имат достъп до наличните по-настоящем възможности. Трябва също така да инвестираме повече в цифровата грамотност и цифрови умения за всички, както за преподавателите, така и за учащите се и за родителите, но и за всички заинтересовани страни, участващи в процеса. За целта трябва да започнем от начало – какво означава това? В настоящия доклад представяме гледната точка на Европейския парламент по плана за действие за цифровото образование, публикувана скоро от комисията приветстваме някои от добрите идеи в него, като например привеждане на плана в съответствие с многогодишната финансова рамка. Подкрепяме също така идеята за центрове за цифрово образование. Необходимо е едновременно с това да се заделят повече средства, включително и по механизма за възстановяване и устойчивост. Въпросните центрове за цифрово образование трябва да са достъпни за всички. Държавите членки трябва да могат да участват в процеса. Следва да е ясно какво може и какво трябва да се направи, за да е достъпно цифровото образование за всички предлагаме като цяло да се създаде тъй наречената екосистема за цифрово образование, например чрез добра и достъпна за всички широко лентова връзка с интернет. Трябва да има достъп също така и до нови технологии, като роботиката и блоковите вериги. Обръщаме внимание, освен това, и на финансирането на инфраструктура, така че тя да е достъпна за всички. Цифровите умения трябва да се разглеждат във връзка с цифровия преход, тъй като трябва да предприемем съгласувани действия в отговор на кризата с COVID-19. Едновременно с това трябва да сме наясно, че ни предстои преход към цифрови технологии в образованието. Цифровите технологии, разбира се, няма да заменят традиционните образователни методи, но те могат да подпомогнат образователния процес, включително и когато се използват традиционни методи. Говорим за методите за повишаване на цифровата грамотност. Спираме се и върху някои предизвикателства, като киберзаплахите, например. Обръщаме внимание също, че трябва да се използват нови педагогически методи, както и че трябва да се насърчава взаимодействието между държавите членки. Цифровото образование може да се превърне в нещо обичайно в реалността по места но за сега не работим достатъчно активно заедно. За това са ни необходими съгласувани действия, необходим ни е план за действие, необходим е и мониторинг в рамките на европейския семестър. Председателката прекъсва оратора. Председателката не исках да ви прекъсна. Всъщност исках само да ви напомня да се ориентирате към приключване, но явно методът ми не работи много добре. Господин Негреско. Няма проблем. Ще изслушам всички ви. Ще се опитам да включа колкото се може предложение за изменение в окончателния вариант на доклада. Надявам се, че дискусията ще бъде ползотворна и че парламентът ще излезе със силна позиция по този важен въпрос. Председателката не исках толкова рязко да ви прекъсна, просто исках да ви напомня, че трябва да приключвате, да видим как ще сработи това утре. Давам думата сега на докладчиците в сянка. Андрея Бочкор има думата за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за този много обстоен доклад. Назряла е моментът за този доклад, според мен, тъй като поради пандемията от COVID-19 цифровото образование доби още по-голяма значимост. Важно е за това да анализираме проблемите, които могат да възникнат в резултат от цифровия преход – един от тези проблеми са разликите между отделните прослойки в обществото. Важно е, според мен, да направим така, че цифровото образование да е достъпно за всички. Тук се намесват няколко фактора. Трябва да има всеобхватно покритие, що се отнася до връзката с интернет. Тази задача се пада предимно на държавите членки. Затова и въпросът е много важен. Трябва да вземем предвид и обучението на преподавателите. Обучението на преподавателите по цифрови технологии се упоменава в точка 11 на доклада. Но не само преподавателите трябва да могат да боравят с цифровите технологии. Цифровите технологии трябва да се използват така, че да са от полза за учениците. Във връзка с това е много важно да се установи съгласувано сътрудничество, когато се използват цифрови технологии в образованието. Много е важно да се използват тези технологии в образователния процес, но също тъй важен е и личният контакт. Не може да тече образователен процес без да има и контакт очи в очи. Когато положението се нормализира, ще бъде важно да се използват цифровите технологии и цифровото образование, но трябва да има баланс между цифровите технологии и контакта очи в очи. Трябва също така да предоставим подкрепа и на родителите. Немалко бяха родителите, които не можеха да помагат на децата си. при участието им в цифровото образование. Затова е много важно да бъдат обучавани родителите. Следва да бъдат подпомогнати и семействата така че те наистина да имат достъп до цифровите технологии. За целта семействата трябва да разполагат с връзка с интернета. Подкрепяме използването на европейско финансиране за постигането на всички тези цели. Благодаря. Благодаря много на Андрея Бочко. Сега Лоранс Фарен. Фарон, три минути също. Заповядайте, имате думата. Лоранс? Лоранс, чакаме ви, заповядайте, слушаме ви. push to speak button. Чакаме включване на ораторката. Cette question qui doit être този въпрос трябва да бъде в центъра на вниманието ни е, предвид необходимите изисквания към уменията на преподавателите, така че ние трябва да помислим върху политиката на образование като многостранен въпрос първо въпрос на компетентност и на преподаватели, и на ученици, т.е. възможност на разбиране и използване на техническите средства, т.е. възможността по-добре да овладеят и използват цифровите средства е, с оглед на всички актуални въпроси, включително от обучението до езика на омразата. За това и европейските програми трябва да изиграят своята роля много е важно учебното съдържание да бъде прозрачно. Кой го изготвя, кой го следи, как се гарантира многообразието, но едновременно с това как се гарантира свободата на развитие на учениците. Е, това са въпрос, въпроси, на които държа да ви обърна внимание. Трето, въпроса за цифровата инфраструктура в образованието и не достъпа до интернет за всички ученици. Това е пряко свързано с е, с комуникациите на, на, на целия ни е, континент, с което стигаме до възможностите на инструмента за свързване на Европа, Connecting Europe. Е, е, искам, това са моите размисли, на разположение съм в бъдеще за разговори и обсъждане с докладчика и докладчиците в сянка. Председателката, благодаря а, господин Агула. От ИДЕ, ако чух правилно председателката. Имаме технически проблем, може би, пита председателката.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 Очевидно имаме технически затруднения. Е, Марсел Колая ще говори от името на политическата група на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Опасявам се, че не бях наясно с колко време разполагам. Ще се постарая. Поздравявам докладчика. Пандемията разкрива колко насъщно е, и наболяла е тази тема през пролета констатирахме, че десетки хиляди чешки ученици нямат възможност да участват в обучението поради липса на технически и финансови възможности. Това е изключително важно и нека, нека да припомня, че се нуждаем спешно от а, средства, а, защото цифров преход без а, интернет е невъзможно невъзможен. Трябва да актуализираме учебното съдържание, за да подпомогнем от една страна учениците, от друга страна хората, които участват в програми за обучение през целия живот. И освен това, да се борим с фалшивите новини. Разбира се, бъдещето на е, цифровото обучение не бива да се забравя, защото това трябва да върви ръка за ръка с подобряване уменията на обучаваните, като разбира се учебните заведения трябва да използват отворените технологии за разширяване на своя а, своето предлагане. Много е важно да се прилагат всички възможности в духа на взаимодействие между студентите и преподавателите. И накрая да не забравяме изкуствения интелект, като се запазват и личните данни. Така че а, не, без разбира се да забравяме социалното неравенство, а, трябва да използваме тези технологии най-благоприятно и никога в ущърп на потребителя. Председателката благодаря. Сега господин Барде. Госпожа из, извинявайте, ще говоря на английски. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за работата му по това важно досие. Той направи доста подробно изложение, засягайки основни моменти от доклада. Както кризата показа, цифровото обучение е по-необходимо от когато каквато и да било. С други думи, нуждаем се от това обучение като альтернатива, но не и като заместител на присъственото обучение. Пандемията е пореден пример, но не е само това. Аз мисля и за хората, които работят на пълен работен ден и нямат възможност да участват в курсове за обучение и квалификация поради физическа отдалеченост. Ам така че чрез цифровите решения трябва да направим обучението по-достъпно за всички. Други важни аспекти придобиване на цифрови умения за всеки. Ще припомня статистиката. Дори най-основните умения не са достъпни за всички европейски граждани. Има географско разделение между държавите членки и по-възрастните поколения, разбира се, срещат по-големи затруднения когато се разботи дистанционно, проблемите блясват. Е, доклада уместно очертава някои от настоящите проблеми и предизвикателства, но ми се ще да чуем повече за решенията особено когато говорим за цифровото обучение до е, през всички възможности. Е, така че трябва да поговорим повече и за плана за действие по въпроса на обучението и въобще за европейското образование. Но мисля, че доклада предлага добра база и очаквам с интерес работата ни по него. Председателката благодаря Мартина Михелс от политическата група ГУЕ. Мартина, Михелс. Мартина Михелс, моля натиснете бутон оратор и говорете ще започна от начало. Благодаря на докладчика. Мисля, че това е чудесна база това, което той ни предлага, но особено работния документ, който съпътстват този въпрос, като много добре е отразен плана за действие в областта на образованието. Много добре са посочени някои проблеми и подходи. Например, просла пропуски в цифровата инфраструктура, липса на достатъчно компетентност сред преподавателите, цифрови умения – или липса на съответен софтуер и необходими мрежи. Бих добавила още нещо нещо, за което до сега не става това. Учителите и за в бъдеще, мисля тук спор няма, няма да станат специалисти по информатика. Е, те трябва да споделят своя педагогически опит от самото начало на разработването на различни интерактивни системи за обучение. И тук трябва да помислим за следното. В университетите е нормално да има мрежа за подпомагане но във всяко учебно заведение от началното училище се нуждаем от специалисти по информатика и то постоянни, щатни, защото става дума от първите стъпки на програмирането до изграждането на структури интранет за по-добра комуникация и по-голяма сигурност в мрежата. Защо се нуждаем от офлайн университет? Не го разбирам напълно. Това е едно, един от начините да подобрим европейското сътрудничество. Може би и докладчика би казал нещо повече. И още нещо. Не се прави достатъчно за жените. Хубаво е това да се отбележи не само в преамбюла, но и в корпуса на документа. В този смисъл ще бъдат моите мои предложения за изменение и участието в дебата. Благодаря, Мартина Михелс. Сега да чуем комисията, представлявана от Генерална дирекция ЕРК. господин Георги Димитров.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 Мислех, че съм натиснал бутона, но явно не съм. Добър ден на всички, госпожо председател. Комисията топло приветства и предлагания доклад на господин Негреско. Както знаете, само преди няколко седмици бе прият плана за действие като част от отговора на комисията на кризата, но и на дългосрочната цифрова промяна бяха проведени широки консултации, с, които доведоха до над 200 предложения от целия спектър на бизнеса и частния, частния сектор и гражданското общество. От ако сравним с първоначалния план за действие. Тук обхвата е много по-голям, с ясното съзнание за ролята на цифровите умения и тяхното значение в условията на кризата. Комисията много държи да разработи добра стратегия, която да бъде приложена през следващите 7 години. За това и съчетаваме нещата с МФР ние съзнаваме, че доброто управление е много важно за изпълнение на плана. За тази цел ще бъде създаден нарочен център за изпълнение на плана, но и за обмен на добри практики между държавите членки. Подкрепяме напълно мнението на парламента, че тези възможности трябва да са на разположение на всички. Ние залагаме на равенството като основен принцип и пр предлагаме стратегически диалог с държавите членки по тези действия. И накрая предлагаме редица действия, например за нови педагогически практики, услов, цифрово съдържание или подготовка и квалификация на преподаватели. Не на последно място ние сме готови да продължим активния диалог с парламента и оставаме на ваше разположение. Благодаря, господин Димитров, благодаря. И сега накрая Виктор Негреско, докладчика. Заповядайте. Thank you so much. Благодаря. Благодаря на всички за интересния ви принос. Мисля, че заедно можем да подобрим съдържанието на този доклад. Отправяме вярно послание към европейските граждани. Ние трябва да се справим с пропуските, които съществуват. Трябва да предложим висококачествено цифрово образование. Това е ключът за онова, което можем да правим заедно. И трябва да обърнем внимание на всички заинтересовани лица, на преподавателите, на гражданското общество, но не за които работят по места. Необходимо е също да се предприема действия на низово ниво трябва да се ангажира Европейският парламент в този процес, както и в създаването на центровете. Можем да имаме силен глас там. Ако обединим опита ни по места, ще подобрим действията, които се осъществяват в тази сфера. Трябва непрекъснато да се оценява това, което се прави, да има средносрочен преглед. Всички, които участват в процеса, да са сътворци. Това е важно за проекта в бъдеще. Ние трябва да инвестираме в инфраструктура, трябва да имаме нужните ресурси, трябва да имаме сътрудничество на ниво Европейски съюз. Трябва да се борим срещу фалшивите новини. Всичко това е подчертано в текста. Разбира се, не можех да сложа всичко в този текст, защото съм ограничен в формата. Но все пак искаме да да повлияем на комисията и на държавите членки да се направи нещо повече в областта на цифровото образование. Благодаря ви. Председателката благодаря на Виктор Негреско. В края на разискванията нека ви обърна още веднъж внимание, че крайният срок за внасяне на изменения е 12 ноември, 16 часа. Имате близо две седмици време, за да изготвите предложенията си за изменение. Мисля, че така заедно ще изготвим един отличен доклад, Пристъпваме сега към гласуванията по следните текстове. Първо, проекто доклад на тема Действия на Европейския съюз, Европейски столици на културата за годините 2020-2033. Следва да гласуваме за решението за започване на междуинституционални преговори. Предстои да гласуваме и по проекто доклад на тема Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство. Ще гласуваме и по проекто становище на тема Разработване на стратегия на Европейския съюз за устойчив туризъм. Предстои да гласуваме и по проекто становище на тема Силна социална Европа за справедливи промени. Тъй нареченият справедлив преход, Just Transition, ще гласуваме и по проекто становище на тема Качествени стажове в Европейския съюз. На последно място, но не и по значение, ще гласуваме по проекто становище на тема Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, тъй наречените специалности НТИМ ще гласуваме днес, както обикновено, по процедурата за дистанционно гласуване. Да се надяваме, че за последен път ще гласуваме по тази процедура. Следващия път, вероятно, ще се прилага нова процедура за електронно гласуване, подобна на тази, която се използва в пленарната зала. Така значително ще се облегчи работата на секретарията ни. Още в петък секретариатът на комисията ни ви информира за процедурата на гласуване, която ще се предложи, приложи днес. Важно е и днес да спазвате тази процедура, за да бъде валиден гласът ви. Сега накратко ще ви опиша отново най-важните правила. След съвсем малко ще обявя гласуването за открито. Ако все още не сте го направили, моля попълнете отпечатаните бюлетини, които сте получили още в петък по имейла. Независимо от това какви са компромисните изменения, ще трябва да гласувате по всяко едно отделно изменение в списъка за гласуване, тъй като всяко едно отделно изменение може да е от значение. Плюсът означава за, минусът против, а нулата въздържал се. Много е важно на всяка страница на бюлетината собственоръчно да положите инициалите или подписа си. В края и на двете бюлетини запишете името си, с големи букви и подпишете декларацията. След това сканирайте или снимайте бюлетината, като имате предвид следните технически детайли. Ограничението за обема на документи, които изпращате по имейл е 10 мегабайта, т.е. не можете да изпращате големи снимки или документи. За да намалите обема на документите, намалете разделителната способност на сканираните или сниманите документи. Моля, прегледайте още още веднъж документите преди да ги изпратите. Важно е да са четими. По възможност изпращайте документи във формат PDF, тъй като това улеснява преброяването на гласовете ще се считат за валидни само собственоръчно поставени инициали или подписи, или ако са поставени със специален писец за тачскрин. Няма да се признават фотокопия. След като открия гласуването, ще получите потвърждение за началото на гласуването по имейла. Едва тогава, моля, изпратете сканираната или сниманата бюлетина на адреса на секретарията за целта cultvolt.maimunche.europarl.europa.eu е Ще получите автоматичен отговор в потвърждение. Ако след като изпратите бюлетината си не получите този автоматичен отговор, веднага се обадете дадете на секретарията ни. Телефонният номер е в имейла, с който ще ви бъде изпратена бюлетината. Не чакайте края на гласуването, за да сигнализирате за проблеми с изпращането на бюлетината си. Така няма да можем да реагираме. Ако получите автоматично съобщение, че бюлетината ви е, ви е получена, това не означава автоматично, че тя е валидна. За Продължителността на цялото гласуване трябва да може да сте откриваеми по имейла, в случай, че има въпроси към вас или пък проблеми. След като бъде проверена бюлетината, ще получите имейл, с който ви уведомяваме, че гласът ви е валиден. Имайте предвид, че и присъстващите физически в залата ще трябва да гласуват електронно, т.е. ще трябва да изпратят бюлетината си по имейла само бюлетини, които са изпратени от официалния адрес на Европейския парламент, в Европейския парламент на съответния депутат и които на всяка страница имат собственоръчно поставени инициали, както и бюлетини, които накрая четимо са подписани, ще бъдат считани за валидни. Ще се считат за валидни само бюлетини, които са стигнали до нас преди 19.30 часа на функционалния ни имейл адрес. Не може да подадете гласа си преди официалното откриване на гласуването. След откриването на гласуването ще получите имейл, който ви уведомява за това. Едва след получаването на имейла ще можете да гласувате. В случай на проблем, след като секретарятът се свърже с вас по имейла, имате един час време, за да внесете съответните корекции. Например, ако сте, постави, сте писали от погрешния имейл адрес, не сте се подписали, не сте поставили инициалите си и така нататък. Ако не направите съответните корекции в рамките на този един час, гласът ви ще се счита за невалиден. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на заседанието ни утре в 16.45. Утре ще проведем и окончателното гласуване. Надявам се, че до тук сте наясно с процедурата по гласуването не я прилагаме за първи път. В началото на заседанието вече проверихме дали има кворум Имаме кворум. Обявявам началото на гласуването. Можете да гласувате до 19.30 часа. Желая ви приятна вечер. Vielen Dank an dieser Stelle auch noch. Използвам възможността да благодаря на устните преводачи, на техниците, както и на работещите в секретарията ни, които ще имат доста работа днес по време на гласуването. Ще се видим утре в 9 часа. Тогава предстои да разговаряме с Мария Габриел. Благодаря ви и приятна вечер!